Danke. Chiedo, chiedo cortesemente, please, sit down, please. Please. Обичате, седнете. Buongiorno a tutti, eh, dichiaro... Добър ден на всички. Обявявам заседанието за открито. Нека ви припомня, това е учредително заседание. Добре дошли! Имаме много нови членове, но ще кажа добре дошли и на предходните членове, които вече са работили в тази комисия при миналия парламентарен мандат. Напомням на всички, заседанието вече е открито. Това означава, че хората, които няма да участват, трябва да напуснат залата. Целта е да изберем председател и четирима заместник председатели – няма да се разглежда нищо по точка разни, няма да се провеждат и дебати, които не са част от този много строг дневен ред. Както знаете, след изборите първо трябва да изберем председател и след това заместник председателите по съответния ред. Сред нас са и някои от заместниците, които са на мястото, на титулярите членове в комисията. Необходимо е да ги изчета в НП. Бенстен се замества от Ланге. Кричан Ейлер от Венолайген. Ангела Ниблер от Маркус Пиблер – Патричело, заместен от Салини, Даргас, от Естевас Гонзалес Понс, групата на социалистите. Бълчитес, заместен от Владимир Манка. Станишев, заместен от Неков. Момчил Неков, извинете. Оле Лундвиксен е следващия заместник, Ника е заместен от майка. Групата на Екаре Грубарщик, ако правилно произнасям името, казва председателката, заместен от Сапатеро, групата на АОД. Милинар, заместен от Телика. Господин Бутиков е, заместник, е заместен от Яник Жаду в групата на ГУЕ. След това Борели е заместен от Лаура Ферара. Заповядайте, искате думата. Ich bin äh, in Vertretung eines Subs äh, vorhin. Da, da, da, da. Pablo Eschen, Eschenik Пабло Ешеник Ропа, аз го замествам, доколкото знам. Okay, wonderful, he is here, okay. Виждам, че е тук чудесно. Prego. Si intende che queste sono le sostituzioni pervenute al segretariato. Това са заместниците, чието списък ни е предаден от секретарията. Както знаете, този списък се представя преди гласуването. Обръщам се към секретарията. Имаме ли кворум? Седемнайсет члена са необходими за кворума, но се вижда ясно, че има много повече. Имаме кворум, нека тогава преминем към кандидатурите. Господин Карар, заповядайте да предложите председател. Благодаря ви от името на НП. Предлагам господин Ержи Бузек за председател на комисията. Както чухте, господин Бузек е предложен за председател. Приемате ли, господин Бузек? Да, приемам. Готов съм да кандидатствам за председател. Чудесно. Sì, sì, sì, chiedere se vi sono altre candidature, se vi sono altre По процедура трябва да попитам, има ли против тази кандидатура? Не. Има ли други предложения? Тогава не. В такъв случай ако комисията няма нищо против, да проведем избора чрез акламация. Con questo applauso di acclamazione, eh, il collega Busek, già Presidente dell'Assemblea времето с тази акламация господин Бузек става и председател на комисията. Нищо друго не ми остава, освен лично да го поздравя и веднага да освободя председателското място за него. Uh, Благодаря, уважаеми колеги. Благодаря на всички за оказаното ми доверие. Благодаря ви за това, че ме подкрепихте. Мога да ви обещая, че ще водим открити дебати, ще проявявам справедливост. Знаете, че имаме правилник за дейността. Той всъщност определя начина на работа, какво трябва да се прави в някакви трудни ситуации ще го следваме. Нека да преминем към следващата точка от дневния ред. Сега искаме да изберем първи, втори, трети и четвърти заместник председателя. Това ще стане по-отделно. Бих искал да ви съобщя, че подгласниците, които гласуват тук вместо пълноправните членове, вече са ви съобщени. Това стана от името на госпожа Тоя през няколко минути. Бих искал да ви приканя да направите следното, тъй като имам още около 20 минути. Ако има предложения за промени, моля да ги правите преди аз да съобщавам, че е време за гласуване. Имаме кворум, Знаем добре, че това е така. И сега ни предстои да разгледаме номинациите за първи заместник председател. Заповядайте, госпожо. Благодаря, господин председател. Поздравления за това, че ви избраха. Искам да представя уважаемата колега Патриция Тоя. Тя е нашата кандидатура за първи заместник председател. Благодаря, казва председател, Разбирам, че правите тази номинация от името на социалистите и демократите. Добре. Приемам. Искам да се обърна към госпожа Тоя. Съгласна ли сте да бъдете кандидат за този пост? Да, казва госпожа Тоя. Следващия ми въпрос към вас. Има ли някакви други кандидати? Не виждам. Значи предложението ми е изключително просто. Да приемем кандидатурата чрез акламации. Мадам, мадам Тоя, дир Патриция, am... Госпожо Тоя, уважаема Патриция, много се радвам за вашия избор моля да вземете мястото си тук до мен на президиума, за да ми помагате. Всъщност, вие напуснахте това място само пред няколко секунди. И сега се връщате на това толкова важно място. Вие ще бъдете сега първи заместник-председател. Бяхте такъв и през последните две години и половина през последния мандат. Сега преминаваме към избора на втори заместник-председател на нашата комисия. Има ли кандидати? Виждам, че ЕКР искат думата. Заповядайте. Колега, може ли да се представите? Благодаря, господин председател. Аз се казвам Ашли Фокс и замествам Джайлс Чичестър в тази комисия. За мен това е чест. Той е добър колега. За мен е удоволствие да представя и още един добър колега, професор Хенкел. Предлагам го за втори заместник-председател в комисията. Председателя. Благодаря. Както направих току-що, пак ще ви попитам. Има ли други кандидати? Не виждам. Да, всъщност трябва да попитам и господин Хенкел. Дали е съгласен да бъде избран? Имаше потвърждение, без микрофон. Благодаря, каза председателя, както направихме преди малко, чрез акламация. Благодаря. Позволете ми, уважаеми колега, да ви поздравя. Моля да вземете мястото си тук до нас на президиума. Благодаря. Работата тече по мет и масло. Това е много добре, тъй като имаме страшно много задачи за следващия мандат. Добре е, че се организираме по един толкова добър начин. Everybody the same way. Good. Уважаеми приятели, нека да преминем сега към избора на трети заместник председател. Ако ми позволите, нека да попитам има ли предложение. От името на Обединената левица, доколкото виждам. Уважаеми колега, заповядайте. Εκ Благодаря, господин председател. Искам да предложа господин Мирослав Рансдорф за трети заместник председател. Мирослав Рансдорф. И... Обръщам се към господин Рансдорф. Съгласен ли сте? Благодаря, господин председател. Аз приемам това предложение. Имаме ли някакви други предложения, номинации, колеги? Не виждам. Нека да гласуваме тогава, чрез акламация. Uh, Поздравления, уважаеми колега. Мирослав, заемете мястото си тук до нас. И накрая, но не и на последно място по значение, разбира се, избор на четвърти заместник председател. Имате ли кандидатури? Госпожа Ферайра от името на Европа за свобода и пряка демокрация. Заповядайте. Добър ден, Уважаеми господин председател, от името на нашата политическа група искам да издигна кандидатурата на Дарио Тамбурано. Обръщам се към господин Дарио Тамбурано, казва председателя. Съгласен ли сте с това предложение? Да, добре, имаме вашето съгласие. Виждаме, че има и друг кандидат. От името на Алде господин Фредерик Федерле. Благодаря. Аз няма да издигна своята кандидатура, но от името на Алде искам да представя нашия кандидат Мортен Хелвик Петерсен. Добре, казва председателя. Господин Петерсен, приемате ли тази кандидатура? Да, приемам тази кандидатура, казва господин Петерсен. Имаме двама кандидати. Когато има двама кандидати, се провежда тайно гласуване под формата на електронен вод. Нека сега да ви предоставя кратка информация за това как ще протече гласуването всеки депутат има право само на един глас. Това е ясно. По време на първия тур ще се види дали има избран кандидат с абсолютно мнозинство. На втори тур, ако първият тур не е бил успешен, ще се броят гласовете и ще се избере онзи кандидат, който е получил повече гласове. Тоест ще броим гласовете, които са за съответния кандидат. Ако имаме равен резултат, ще се избере по-стария член на парламента. Мисля, че сме наясно. Виждам, че има въпрос. Нека да видим сега кой иска да зададе въпрос. Заповядайте. Казвам се Петър Ериксен от Зелените. Искам да попитам защо Алде е, номинира нов кандидат, след като вече сме провели преговори. Е... Well, eh, it is possible to explain. Председателя. Може да се дават обяснения тук, но аз трябва да кажа, че всяка политическа група има възможност да направи това. Господин Федерле има думата. Както уважаемия колега Ериксон знае, мнозинството се формира чрез коалиции. Сега обаче няма партия, която да има пълно мнозинство и ние използваме своето демократично право. Председателя. Разбирам това обяснение. Имате ли някакви други кандидатури? Не бих искал да ви преча. Ако желаете да номинирате някой друг, няма други желаещи. Добре, нека тогава да кажа нещо важно. Ще имаме електронно гласуване, което обаче е тайно, така че ще имате нужда от вашите карти. Има ли някой, който да няма карта? Господин председател, аз бях тук на предишното заседание и оставих своята карта Забравих да я взема. Искам да попитам, казва председателя, има ли някой, който да няма карта? Можем да ви осигурим втора карта. Това ще стане само в рамките на няколко минути. Искам да попитам, има ли някой, който би желал да получи втора карта сега само за целите на гласуването? Това ще отнеме между 3 и 5 минути, не повече. А, всъщност това е вашата оригинална карта. Заповядайте, няма да получите е, карта по заместителство. Поздравления за нашия персонал. Някой друг, някой друг има ли въпрос? Не, нека тогава да ви представя съответното правило от правилника за дейността. Имаме двама номинирани кандидати. Знаем какви са техните имена. Господин Петерсен и господин Тамбурано. Прочетох имената им по азбучен ред. Ето защо ви моля да следвате азбучния ред. Господин Петерсен и господин Тамбурано са двете кандидатури. Сега, ако започнем да гласуваме, аз ще казвам гласуването започна. Това е началото на гласуването. Зеления бутон съответства на първия кандидат, а червения бутон съответства на втория кандидат. Зеления бутон всъщност е господин Петерсен, а червения бутон е господин Тамбурано. Ако гласувате за единия от двамата кандидати, например господин Петерсен, трябва да натиснете зеления бутон. А ако гласувате за господин Тамбурано, трябва да натиснете червения бутон. Така стоят нещата. Ние ще преброим вашите гласове. Това ще стане отново по електронен път. Отново казвам, вота е таен. Това е изключително важно. Имаме таен вод. Ако направите грешка, може да промените своя вод, докато не съм казал, че гласуването е приключило. Това въжи за всички. Може да натискате зелен, червен бутон, докато не съобща, че гласуването е приключило. Когато кажа гласуването приключи, това означава, че вече не може да се променя нищо. Всичко ще бъде фиксирано веднъж за винаги и ще броим. И така. Сега. Започваме с пробно гласуване. Какво означава това? Какво да гласуваме сега? За Слънцето, например, или за шампионата Бразилия или Аржентина? Кой ще бъде шампион? Бразилия или Аржентина? Нека да кажем сега, Бразилия е зеления бутон. Вие може да кажете не. Аржентина, а трябва да бъде по азбучен ред, така ли? Значи Аржентина ще е зеления бутон, Бразилия ще е червения бутон. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Всички ли гласуваха? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Нека да преброим сега. Бразилия 31. Аржентина 22. Четирима са за равен резултат. Машината работи. Um. In the first round, Нека ви напомня, че за първия тур ни трябва абсолютно мнозинство. Така ще имаме положителен резултат. На втори тур гледаме най-високия брой гласове, тъй като имаме двама кандидати. Нека започнем. Надявам се, че всичко е ясно. Нали е ясно? Добре, да започнем. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Имаме следния резултат за господин Петърсен 37 гласа, господин Тамбурано 22 гласа, каза председателя. Господин Петърсен има абсолютното мнозинство. Честито, господин Петърсен! Сега ще ви поканим да седнете тук сред останалите членове на бюрото. Okay. 17, yeah, 17, sorry. 17. 17 гласа поправя се председателя за господин Тамбурано, но така или иначе имаме мнозинство. Few... Um, uh, uh, uh, Няколко съобщения, ако позволите, уважаеми колеги. Ето това е нашето бюро. Uh, Няколко много важни съобщения. Заповядайте, имате въпрос. Искам само да направя изявление. Във всички комисии се потъпква методът на Донт, което значи, че не се съобразяваме с легитимната критика, която ни се отправя. по този начин се пречи на някои представители да участват, например представителите на Петте звезди, легитимно избрана италианска партия. Така че това са някакви договорки, които аз искам да заклеймя публично. Уважавам европейските органи и за мен е чест да бъда член на тази комисия. Но тук ще работим за благосъстоянието на бъдещите поколения. Трябва да можем да се справим с предизвикателствата, пред които е изправена Европа днес. Надявам се, че Европа, която ще градим заедно, ще служи за пример, въпреки станалото днес защото наистина нашето желание е да допринесем за благосъстоянието на всички през този век. Много ви благодаря за изявлението. Още веднъж най-сърдечно искам да кажа на всички добре дошли. Специално поздравявам новите членове на Европейския парламент – Нашата комисия е много голяма. Това е третата по големина комисия в Европейския парламент. Освен това, работим по голям брой от теми, малки и средни предприятия, например, изследвания, иновации, цифровата економика, цифровия дневен ред и, разбира се, енергетиката. Много важна област за нас. През следващите няколко седмици ще работим по одобряването на членовете на комисията. Идната седмица в Страсбург ще изслушаме господин Фарочи, който ще замества господин Таяни. Господин Таяни е той господин Левандовски. В нашата комисия, както виждате, има доста бивши министри, бивши комисари, но имайте предвид, че всички вие сте блестящи професионалисти. Това се вижда от вашите биографии. Много важна е нашата комисия. Следователно, и нейната работа е важна за Европейския парламент. На второ място отбележете, че на 22 2 юли ще отбележим и ще обсъдим стратегията за енергийна сигурност. Комисията ще представи и етапа, до който е стигнало споразумението с САЩ за търговско партньорство – Надяваме се да обхванем всички тези важни теми енергийната сигурност, измененията на климата, околната среда. Както казах вече, ще говорим и за цифровизацията, и за електронния пазар. Всичко това е част от нашия дневен ред само до края на годината – но така или иначе, очаквам с нетърпение бъдещата ни работа, работата и с координаторите, и с всеки отделен член. Нямам никакво съмнение, че заедно ще постигнем много. Така или иначе имаме цели 5 години. Нека си пожелаем успех. Благодаря ви.